Pursuant to Rule 105. По 1056 няма възражение на съвета на председателите на комисии по препоръката на комисията ТРАН да не се прилага мярка по прилагане. Ако няма възражение от политическа група или 40 депутата в рамките на 24 часа, тази препоръка се счита за приета. В противен случай тя ще бъде подложена на гласуване. Можете да намерите препоръката на сайта на Европейския парламент.